А сега преминаваме към следващата тема. Презумпция за невиновност и право на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство. Първо се дам думата на докладчика госпожа Гризбек. Thank you. Госпожо председател, госпожо комисар, макар и доста късно, много се радвам, че тази вечер започваме дебата по директивата за презумпция за невиновност, по която работим от дълги месеци и че приключихме с работата, която доста често беше трудна по време на преговорите. Постигнахме едно добро споразумение, защото тук предлагаме един амбициозен законодателен текст по отношение на наказателното право за правото на защита на всички европейски. На 31 марта миналата година, колеги, вие ми дадохте ясен мандат. Позицията на парламента беше много твърда и ясна да се защити е, е, възможността на обвиняемите и заподозрените да се възползват от презумцията за невиновност и е, критериите за това да не върват в посока на най-малкия общ знаменател, а напротив – в текста се разглеждат тези, тази материя. Примерно в случая с Шарли Ебдо имаше един обвиняем, който е бил обвинен, че е участвал в атентата, при положение, че той в този момент се е намирал в училище. Във всички случаи той е преживял много тежки дни, е, когато е бил обвиняем. Сега даваме възможност е, всеки е, заподозрян да може да се възползва от презумцията за невиновност преди ясно да бъде формулирано обвинение с доказателства за вина. за подозрените трябва да имат това право, защото когато има публични изслушвания, може да се направят изявления за тяхната вина, които да предполагат, че се приема, че съответните заподозрени са виновни преди това да бъде решено или доказано. Също така, трябва да има възможност за подозрените да се явяват в съда. Тук да се налага основния принцип индубио про рео. Тоест, ако има съмнения за вината, тези съмнения трябва да са в полза на подозрение или обвинение задължението да се направят доказателствата за вината остава за прокуратурата. И не може да се обръща това задължение в обратната посока. За нас това е основен момент и успяхме да наложим именно този е, елемент. Директивата също така дава възможност да се запази мълчание и че това право е абсолютно право. То не може да бъде използвано като доказателство срещу заподозрение в полза на това, че той е виновен. Е, правото да бъде присъстваш за е, обвиняемия на процеса и също така да се предоставят е, доказателства, които да са допустими. Тук се борихме да постигнем едно допълнително съображение. Член 3 и съдебната практика гласат, че ако има доказателства придобити чрез принуда или измъчване, те не могат да бъдат допустими. Благодаря. Госпо... Комисар Юрова има думата. Госпожо председател, уважаеми депутати, искам да поздравя госпожа Гризбек и да благодаря на нея и на всички докладчици в Сянка за работата по това досия. Имаме сега едно споразумение по тази директива и то се постигна бързо. Тази директива е, не се свежда само до принципи. Ние искаме презумцията за невиновност е, наистина да бъде изпълнявана ефикасно. Всеки трябва да има право на справедлив съдебен процес, процес и освен това трябва да защитаваме правата на обвинените в Европейския съюз. Днес има разминавания по отношение на спазването на принципа за невиновност в Европейския съюз. Има доказателства за това. Има е, много порицавания е, срещу държавите членки от страна на Европейския съд за правата на човека. Текста, който ще приемете утре, е, представлява едно добро равновесие. Той се основава на Конвенцията за човешки права и на съдебната практика на съда за човешките права. В директивата има ясни правила за тежестта на доказване. Тежестта на доказване пада върху прокуратурата и всяко едно съмнение ще се тълкува в полза на заподозреното лице или обвиненото лице. Правото да се запази мълчание, правото да не се самоуличаваш и така нататък ще бъдат защитени. Освен това се казва, че лицето трябва да може да присъства на процеса и това е неразделна част от гарантирането на справедлив процес. Е, комисията иска да поясни текста относно правото да се запази мълчание и правото да не се самоуличаваш. На второ място трябва да кажа каква е нашата позиция относно тежестта на доказване. Комисията съжалява, че има заличаване на един параграф а, от първоначалното предложение относно а, фактическата презумпция или законовата презумпция. А, такава презумпция вече има в държавите членки и този текст трябва да се запази в директивата, за да може всички механизми за защита на обвиняемите да са на лице. С тази оговорка трябва да кажа, че цялостният компромис е изключително задоволителен. Стандартите в тази директива ще станат европейско законодателство и ще се приложат сами по себе си. Комисията отблизо ще следи как се изпълнява и транспонира директивата в държавите членки и ще гарантира, че тази директива се прилага както трябва на практика. Благодаря. Госпожа Гал. Благодаря, госпожа председател. Е, госпожа комисар, колеги. Искам да поздравя докладчика госпожа Натали Гризберг за чудесната работа, която е свършила по един много важен и много слажен въпрос. Презумцията за невинност е фундаментален елемент от закона. И тази директива може да бъде много важен принос за гарантиране на справедлив наказателен процес и за като докладчик в сянка от НЕП, задоволена съм от балансирания документ. За нас е много важно да се гарантират правата на заподозрени и обвиняеми по, по наказателни производства, а, като в никакъв случай не се възпира а, правоприлагането, но се държи на, на презумцията на, незави, на невинност. Значи, ако това се прилага в наказателните производства във всички страни на Европа, ще допренесе за това да имаме една единна съдебна система в цяла Европа. А сега госпожа Сител. Благодаря. Директивата за презумцията за невиновност налага основния принцип за върховенство на закона – но от 2007 до 2012 Европейския съд е, за човешки права е установил е, нарушения на този принцип в 11 страни членки. За това трябва да се е, засили не само прилагането на принципа за презумпция за невиновност – в много страни членки се правят усилия да се отслаби правото за не уличаване и тежестта за доказване да не се поема от обвинителите. Има съдебни случаи, в които обвиняемите не са били обект на справедлив процес в наказателни правосъдни дела, обвиняемите трябва да имат своите права и много се радваме, че съвета осигурява допълнителни мерки за подобна правна помощ, включително е, с правото на презумпцията за невиновност и други. Е, но е, законодателството няма да помогне, ако само съществува, но не се прилага. Надяваме се, че правителствата ще транспонират и ще използват законодателните текстове. Следващият оратор. Господин Ояждовски. Благодаря, госпожо председател. Колеги, искам да благодаря на депутата Гризбек за работата по този доклад той е посветен на презумцията за невиновност. Искам да благодаря за положителните резултати от цялата тази работа, от положените усилия, защото доклада е обективен, разумен, имаме компромис. Доклада съответно ще отвори нови врати за укрепването на този ключов принцип за нашите правни системи правните системи на държавите членки. Полша след падането на комунизма стана свободна страна и тя изгради своето наказателно право възоснова на принципа за презумцията за невиновност. Основните елементи на доклада вече бяха подчертани, така че няма да ги повтарям. Искам да кажа, че подкрепяме доклада. Той беше прият след тристранен диалог. Ние обаче отхвърляме всички изменения, защото те носят риск и защото ще доведат до евентуално парализиране на цялата процедура. ЕКР ще подкрепи доклада в версията, която е предложена и подкрепена от нашия докладчик госпожа Гризбек. Т.е. окончателната версия след тристранния диалог. Измененията, както вече казах, съдържат много неразумни предложения и те ще попречат на ефикасността на наказателното право. Ще изчакаме и новите директиви в тази област. Имам предвид наказателното право. Една директива, която е много важна за нас, е директивата за борбата с тероризма и се надявам, че по нея работата ще започне скоро и в парламента, и в съвета. Благодаря. Следващия оратор, господин Албрехт. Не го виждам. Господин Батън. Um, Този доклад възприема някои от принципите, които от векове съществуват в обичайното английско право. Правото да не се самоуличава обвиняемия, правото да присъства на неговото дело, на делото си и така нататък. И странно е, че е, Великобритания, че Англия ще се откаже от тези принципи и ще приеме европейското решение. Още от 8 века имаме презумцията за невиновност. А сега може някой да бъде затворен по искане на друга страна, без каквито и да са доказателства. Нашата цел е да защитаваме свободите и правата на собствените си народи а, срещу тези, които безсрамно ги предават. А, господин Лепретон, но преди това има има синя, преди това има синя карта. Готов ли сте да приемете господин Батън синя карта? Господин Поспешил иска да ви зададе въпроси. Благодаря. Е, и слушах това, което каза преждеговорившият. Не е ли поради факта, че имаме европейска заповед за арест, че сега имаме възможност да екстрадираме е, е, нарушители за други страни членки и имаме минимални стандарти на криминалния, на наказателния процес. Необходими са еднакви стандарти за всички страни членки. Европейската заповед за арест довежда до това, че неви, невинни английски, британски граждани да страдат в затворите на Гърция, например сигурен съм, че трябва да ви напомня, че съществува нещо, наречено Европейска конвенция за екстрадиция, което може да се използва вместо Европейската заповед за арест. Могат да се екстрадират престъпници, но само възоснова на истински доказателства, представени пред истински съд, когато има наистина за какво обвинение да отговаря. Само тогава може да се пристъпи към екстрадиция. А сега господин Лебретон. Благодаря, госпожо е, председател. Презумцията на невиновност е основно право, но ние нямаме нужда във Франция да ни защитава Европейския съюз. Има съответни е, членове, които уреждат тази материя. И е, управлението на правния процес принадлежи единствено на националната държава. Предложението за директива с член 5 за обръщане на тежестта за доказване върху обвиняемия абсолютно нарушава презумпцията за невиновност в е, член от преамбила 17 също се предполага, че за подозрение трябва да дава доказателства и се приемат доказателства изтръгнати с е, мъчение. Европейския съюз е, се занимава с банки и с други работи. Никога няма да се разбере какво точно означава гражданска свобода. Госпожа Мусолини. Благодаря, госпожо председател. Колегата, който говори преди мен относно презумцията за невиновност, вероятно знае, че и в Италия, в италианското законодателство има принципи, които се нарушават постоянно. И мисля, че ето защо тази директива е, е много важна. И е, трябва да се установи точното равновесие между интересите на обвиняеми и интересите на прокуратурата. Нека да погледнем положението, например, на жените, които бяха тормозени сексуално в Кьолн. Трябва да зачетем правата на тези жени и правата на онези, които са обвинени. Тук може да се зададат известни въпроси, естествено, но всеки има своите права. Трябва да има минимални стандарти и те трябва да се зачитат във всички държави членки на Европейския съюз. И е, в директивата се казва нещо много важно относно доверието в правните системи. Тук е, се пораждат някои въпроси, свързани с е, отклонения. Имам минута и половина, госпожо председател, ако не се лъжа. Та, а, има някои различия по отношение на разпространението на информация и тук трябва да кажем пределно и ясно, че трябва да се разгледа отношението между пресата, медиите и съдиите за да няма изтичане на информация за лица, които още не са били осъдени лица, които са обвинени, но не са били осъдени и още не е счетно, че са виновни. Тук трябва да сме особено ясни и категорични. Благодаря. Следващия оратор. Госпожа Ченичи, благодаря на госпожа Гризбек за чудесната работа, която е свършила. Презумцията за невинност е основен принцип в правото. Но знаеме, че в някои страни членки този основен принцип се нарушава примерно взаимното признаване на конфискационни мерки, които са много важни, когато става дума за борба с организираната престъпност. Имаме предложение на комисията и пред нас е резултатът, който е крачка напред. Аз също се опитах да допринеса за този резултат, като съм внесла определени предложения за изменения. Ясно е, че тежестта на доказването трябва да бъде на обвинение, да падне на обвинението. Същото въжи и за други области, където сме намерили балансирани решения. Несъмнено, а, а, а като се прилага тази директива, това ще доведе до повитовяване на качеството на правораздаването от страните членки. Благодаря. Господин Ждецовски. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, символично е, че тук сега говорим за директивата, докато вие лично знаете е, много по темата вина или невинност. Вие бяхте изправена е, предобвинения е, с пресата в е, момент, в който бяхте напълно невинна. И аз изразявам възхищение от вашето поведение. Защо е необходима тази директива? Всеки обвиняем трябва да се счита за невинен, докато не се докаже обратното. Това следва да бъде автоматично признавано и, и никоя страна членка не следва да прави нищо друго. Това е основно право на всяко наказателно преследване. Всички трябва да имат право на справедлив процес в Европейския съюз и ЕС трябва не само да подкрепя принципа за презумпция за невиновност, но трябва и да гарантира и да наблюдава дали се спазва този принцип. Господин Здеховски. Господин Буда, извинете. Благодаря. Европейските институции винаги са се занимавали с зачитането на принципите от е, хартата на човешките права. Презумцията за невиновност е, е много важна. Сега тя се консолидира и се установяват механизми за е, зачитането на тази презумпция за невиновност по време на цялото е, производство. Е, до сега това не беше така, имаше сериозни предизвикателства. Сега е, Принципа за невиновност ще се прилага независимо от страната, в която е производството. Трябва да има по-добро сътрудничество в тази област между държавите членки. Необходимо е да има и минимални общи стандарти относно справедливостта на производството от началото до неговия край. Много е важно всяко едно обвинено лице да има възможност да има достъп до адвокат и да има правото да разговаря с трети страни и с консулски представители по време на ареста. Приемането на тази директива означава, че ще дадем допълнителни гаранции за честен съдебен процес и никой няма да се счита за виновен преди да има определяне на такъв статут. Господин Радев госпожо председател. презумпцията за невинност е основополагащ елемент от наказателното производство в една демокрация със справедлива съдебна система. ние в европа имаме уникалната възможност да демонстрираме на света насоката на развитие на наказателното право и на процесуалните права на обвиняемите считам за изключително постижение факта че презумпцията за невинност ще се прилага на всички етапи от момента в който дадено лице е заподозряно или обвинено в извършване на престъпление до окончателното решаване на въпроса дали лицето е извършило съответното престъпление и окончателното потвърждаване на това решение. по този начин ще се гарантира максимално справедливо производство за обвинените и те ще имат възможност за адекватна защита каквато е и целта на настоящото предложение друго основно постижение на директивата е забраната публичните власти да се произнасят предварително относно виновността на дадено лице без това да пречи на работата на прокуратурата. единствено съдът е този който може да определи виновността в зависимост от представените му доказателства. не на последно място приветствам факта че заподозрените не трябва да бъдат представени по начин който да ги прави да изглеждат виновни. начинът на представяне може много да повлияе на обществените настроения което директивата цели да избегне в същото време не трябва да се препятства ограничаването на движението на заподозрените от гледна точка на сигурността или при заплаха да избягат. вярвам че минималните правила на европейско ниво по отношение на презумпцията за невинност и правата свързани с този принцип ще допринесат за гарантиране правото на справедлив съдебен процес укрепване на взаимното доверие и ефективно прилагане на принципа взаимно признание. благодаря ви. Благодаря. Имаме доста много сега искания за спонтанните изказвания. Ще дам думата само на трима души. Господин Кели, презумцията за невиновност преди да бъде установена вината е основен елемент на демокрацията. Е много добре, че подчертаваме това тук сега защото не винаги се спазва този е, принцип и понякога е трудно той да бъде е, спазван. През последните е, години, преди рецесията в економиката, предприемачи, банкери се озоваха в много неблагоприятно и непопулярно положение. И политици също, хора с много известни в медиите, се обявяваха за виновни преди да има процес. Те би пострадаха от това с това, че бяха заклеймявани е, с, от напрежението, което трябваше да преживеят. Така че определено трябва да се опитаме да защитаваме принципите, които са застъпани в тази директива. Господин Крисолус η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενίσχυση имаме нужда от европейска директива, за да укрепим презумпцията за невиновност. Това представлява една допълнителна стъпка към гарантиране на основните човешки права. Нека да заявим ясно. По силата на тази конкретна директива, презумпцията за невиновност е свързана и с различни административни процедури, които са малко по-встрани от темата, която обсъждаме. Искаме презумцията за невиновност да залегне на много места. Естествено, всеки път, когато става дума за наказателно производство, освен това, когато едно лице е оправдано, трябва да има редица изключения. Презумцията за невиновност в конкретната директива е свързана с преки власти на преки действия на съдебните власти. Благодаря. Искам да повдигна един въпрос. И то е следният наистина понякога трябва да хармонизираме а, правните си системи, но тук става дума за нещо различно. Както комисията много добре знае, аз съм бивш министър на правосъдието, когато трябваше да се транспонира решението за Европейската заповед за арест. Но когато се екстрадират граждани, имаме ли гаранция, че те ще се радват на същото ниво на защита? което ние прилагаме. Значи същото се отнася и до нормите, процесуалните норми. Защото ако трябва да екстрадираме европейски граждани в други страни, трябва да сме сигурни, че имаме абсолютно еднакви а, стандарти, еднакви процесуални права. А сега давам думата на комисар Юрова. Уважаеми депутати, директивата за презумпцията за невиновност е още една стъпка по дългия път на изграждане на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Тази директива следва други директиви, като директивата за писмения и устния превод, която беше прията през 2010 година, след като се прие и директивата за е, информацията. Имаме и директива за достъпа до адвокат, която беше прията през 2013 година. Искам да ви приканя да гласувате за тази директива утре. Ще чакам с нетърпение и гласуването по директивата за конкретните механизми за защита на децата. По тази директива се договорихме преди коледа. Надявам се, че ще можем да преговаряме и по директивата за правната помощ в същия конструктивен дух, както по тази директива. Благодаря. И сега депутата Гризбек. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. За да приключа с няколко думи, бих искала е, след изказванията на колегите да подчертая, че е с, съществуването на националното законодателство, където се включва принципа за презумпция на невиновност, това не означава, че този принцип не се нарушава. Напротив, има много примери за нарушения в страните членки и нарушението на това основно право. То е, е основно право, което се бори с произвола в съдебния процес и е основен стълб на демокрацията, както каза колегата тук. За това ние постигнахме едно много солидно споразумение – където да даваме възможност демокрацията да заима, заиме своето стабилно място в Европейския съюз. И колегите ми от Обединеното кралство нападат текст с безкрайни аргументи. Члена 15 е достатъчно е, кратък и абсолютно е, отговаря на принципите, които са е, повдигнати от експертите. Директивата следва пътната карта на Европейския съюз по процесуалните права. Ние се стремим да постигнем една Европа, която да спазва правата на обвиняемите и където правата на гражданите да се спазват по еднакъв начин във всички страни членки. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за много усърдната им работа, за приноса им за текста. Благодаря и на комисар Юрова, която от името на комисията показа много внимание и ни оказа много помощ. Литовското и Люксембургското председателство също. Люксембургското председателство финализира текста с нас. Благодаря на целия екип, който работи много активно и усърдно по е, тази тема. Надяваме се, че ще получим голямо мнозинство при гласуването в парламента, за да можем да впишем и този текст е, в една обща е, структура на процесуалните права. Благодаря. С това приключваме дебата. Следващата точка по дневния ред е общо разискване за хармонизиране на вътрешния пазар. Представяме сега докладчетите с съответните доклади. Доста е късно, госпожо председател. От е, няколко часа следваме дебата. Искахме да участваме в спонтанните изказвания. Какво ще направите в следващите дебати? Ще давате пак само на трима души ли думата за спонтанни изказвания? За нас е важно да знаем, за да не стоим тук излишно. Защото просто стоим и наблюдаваме. Ако може да ни уведомите каква ще е процедурата. Председателят е този, който решава колко души ще се изкажат по процедурата на спонтанни изказвания. И сега продължаваме. Докладчик по първия доклад за личните предпазни средства е госпожа Вики Форд, после за газовите уреди е госпожа Стилър и за въжените